нашите е, граждани за етос, е, устойчив растеж, устойчиво развитие. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря и на вас, на всички вас за участието в дискусията. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Приключваме дискусията. Следващата точка от дневния ред – са изявленията на съвета и комисията. Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци. Първият е, оратор от името на съвета е Николай Памен. Mr. President, honorable members, commissioners. председател, е, господа комисари, от е, от името на датското председателство искам да благодаря на парламента е, за вниманието, което отделя на измамите. Съвета смята, че това е много важен, важен въпрос, когато става дума за борба с данъчните измами. Даже още повече това е така в контекста на економическия климат в момента и в контекста на амбициозната фискална консолидация. Със съвета предприе много инициативи за справяне с тези проблеми през последните години. От 2006 и 2007 година съвета прие заключение които създават стратегия за борба с измамите на общностно равнище, особено по отношение на данъчните измами с ДДС. След това последваха редица актове, като укрепване на регулациите, на регламентите между държавите членки. Имаме директива за ДДС, която също е насочена за справяне с измамите е, трябва обмена на данни да, между държавите членки да се подобри, да има споразумение за освобождаване от двойно-данъчно облагане, директното облагане. Е, от, е, в, в, през февруари 2011 година съвета прие е, е, инициатива за е, съвместно сътрудничество между държавите членки в областта на данъчното облагане. Има и други възможности за подобряване на обмена на информациите. Има възможност за автоматичен обмен на данни. Освен това, през 2003 е, година съвета прие директива за депозитите. През 2010 година, март месец, се прие директива за възстановяване на искове на щети, което ще доведе до взаимни, до, до съвместни инструменти за събиране на данъци. Мисля, че тези инициативи демонстрират ангажимента на съвета за в борбата му срещу данъчните измами. Може повече неща да се направят и трябва да се направят. През послед... На последното заседание през март месец съвета подчерта необходимостта от фискална консолидация и растеж. В този смисъл съвета и комисията трябва да развият по-добра стратегия за борба с данъчните измами и укриването на данъците. Резултатите от тези обсъждания ще бъдат споделени на заседанието през юни месец. Е, председателството отделя голямо внимание на тези въпроси. Ние ще докладваме, както казах, през юни месец на съвета. Явно на тази, е, в този момент аз не мога да ви представя всички данни за нашите очаквания от доклада, но мога да ви да споделя <clears throat> една обща представа за това, което се случва в съвета. Най-напред, е, председателството иска работата по директивата за депозитите да продължи на по-бързи обороти. През юни ще има обсъждания. Надяваме се те да приключат на 15 юни. Датското председателство ще предложи мандат за преговори с Швейцария и други, не евро... и други западноевропейски страни, но не членове на Европейския съюз. Споразуменията за депозитите с трети страни могат да бъдат преосмислени в контекста на директивата за депозитите. Целта е да има едно по-активно е, данъчно облагане извън границите на Съюза. Председателството се надява да, да отбележим напредък по това трудно досие, досие, което е много важно в борбата с данъчните измами и укриването на данъци. На второ място – Административното сътрудничество е много важно. Имаме, е, имаме директива, е, която бе приета наскоро за административното сътрудничество, която дава възможност на държавите членки да предприемат инструменти е, за борба срещу данъчните измами. Бъдещето на ДДС също е важно. Предлагаме нови възможности за борба с ДДС измамите до края на датското председателство ще имаме по-конкретни резултати. В а, унисон с нашата политика ние работим в рамките на контактна група, като нашата цел е борба с данъчните измами и повишаване на конкурентоспособността. Искаме да си сътрудничим и с трети страни в тази област. Дами и господа, ние ще работим заедно с вас, както и с комисията, за да може наистина борбата ни с данъчните измами и укриването на данъци да е успешна. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Представител на комисията, комисар Шамета ще отговори. Господин председател, почитаеми депутати, в тези трудни времена ние трябва да сме сигурни, е, че е, данъците се събират надлежно и не можем да очакваме гражданите да понасят времето на увеличение на данъците и съкръщение на обществените услуги, е, при положение, че ние не правим максималното, за да съчетаваме дейността и практиките, които са важни за повечето държави членки. За мен е особено приятно това, че Европейски съвет призова към подобрение в тази област. Е, както се каза миналия декември, комисията вече работи по стратегия за засилване на борбата срещу данъчните измами и данъчните обежища е, по искане на държавните глави и министър-председателите е, в нашата дискусия ние трябва да дадем нов тласък на тази работа и в този контекст аз очаквам да чуя чуя вашите е, възгледи и безпокойства, е, за да може да има по-добра е, рамка за целия, цялата европейска стратегия. Ние трябва да имаме един триетапен подход. На първо място държавите членки трябва да използват по-добре инструментариума, който, е, с който разполагат. Например, Еврофиск е, трябва да даде възможност за инвестиции за борба е, срещу измамите с ДДС и да обменя конкретна информация и възможности за съвместен анализ на риска. Комисията трябва да продължи да подкрепя Еврофиск в практическата му дейност е, е, по определената данъчна програма е, и при пряко данъчно облагане държавите членки е, трябва изцяло да използват е, взаимопомощта е, така както е предложена тя в механизмите за съответната директива. Това предполага на второ място да има по-активна работа на съвета, защото борбата напредва твърде бавно. Финансовите министри трябва да намерят начин за да се излезе от тази безисходица, защото в момента преразглеждането на директивата е твърде бавно. По този начин е, е, обмената на информация стана общ стандарт, е, която подронва данъчната банка. Сега е време Европейски съюз да създаде свои собствени механизми, за да се върти, върви напред. Първата крачка трябва да бъде съвета да даде мандат на комисията да преговаря с нашите партньори, с съседните правни системи и в частност с Швейцария. На трето място ние трябва да развиваме нови идеи. Какво може да се направи? Например, да се разви един съвместен подход за контрол и разследвания не само е, трансгранично, е, но също така между далъчните администрации, а също така между различни агенции, като например е, митниците и далъчните служби. Новите идеи би трябвало да дадат възможност на държавите членки да предприемат бързи действия срещу нови видове измами с ДДС. Както вече казахме, работната програма на комисията за 2012 година предвижда допълнителна битка срещу е, данъчните убежища и агресивно данъчно планиране. На нас, нас ни е необходим лост на економическо и политическо ниво, за да се борим е, срещу правни системи, които не са склонни да сътрудничат и други, които не играят честно. Успоредно с това, предвид резултатите от консултацията във връзка с избягване на двойното данъчно облагване, аз ще продължавам да търся решения за агресивно данъчно планиране, което подронва събирането на данъците. Почитаеми депутати, преди да приключа, аз искам да кажа, че на нас не са ни необходима нова данъчна основа. Като комисар аз предвиждам борбата срещу контрабанда контрабандата е, с цигари и алкохол, особено в нашата източна граница. Това увеличава е, прозрачността и използването на европейските фондове. Тези, които не са изпълнили своите данъчни задължения, е, няма да получават субсидии от Европейския съюз. Моя колега, комисар Мишел Барние, също активно работи за насърчаване на прозрачността в счетоводството на отделните дружества, в фирмното счетоводство и сочи това проличава означава от е, последните предложения, които е направил във връзка с, с е, четоводните книги на дружествата. В заключение аз мятам, е, че ние ще можем съвместно да се борим срещу данъчните избами и очаквам конструктивен дебат с вас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря сега политическите групи имат възможност да се изкажат от името на Народната на, на НП. Благодаря, господин председател. Господин комисар, на последния Европейски съвет стана ясно, че трябва да се подобри европейската фискална система чрез по-добра ефикасност и чрез повече мерки за борба с данъчните измами. Е, залегналите в тази резолюция са е приоритета и в Испания, както и за останалите държави членки на Европейския съюз. По този начин ще може да се създаде правна сигурност и същевременно да се намали размера на сивата економика и да се намали броя на хората, които не се издължават. Това ще бъде, така ще построим една по-справедлива Европа. Също време, но не трябва да забравяме препоръките на ОИСР е, за е, насърчаване на тези, които изпълняват данъчните си задължения и борбата с другите. Така а, испанското правителство е предприело мерки за борба с сивата економика, а, за по-добра събираемост, събираемост на данъците, както и други мерки, които обаче а, е, в никакъв случай не, не са препятствия пред економическия растеж. Въпросът е да имаме едни по- справедливи условия, за, за да може да се възползваме много повече от е, възможностите, които ни се предоставят. Е, все повече и повече трябва да бъдат мерките за борба с дефицита и за насърчаване на растежа. И понеже споменах растеж, трябва да кажа, че за да постигнем растежа имаме има необходимост от по-голяма интернационализация, по-международен характер на нашите предприятия, на цялата ни система на обмен. За това обаче е необходима по-добра законова основа и повече правна сигурност. Готов ли сте да отговорите на запитване по силата на синя карта? Да.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 Köszönöm szépen. A szocialista képviselőcsoport nevében két percben Ferreira asszony következik. Obrigada, Sr. Presidente. A consolidação orçamental está a impor exigências quase insuportáveis. Благодаря. Финансова консолидация означава обаче голямо натоварване на европейските граждани. И този товар се разпределя на все по-малко рамене. Заедно с това се избягват гана, данъци. Социалистите се опитаха да, раз, да, из, да видят е, какви ще са, какво струва, е, какво струват тези данъчни измами. Над 1 милиард евро. Т.е. това е бюджета на всички държави членки за здравеопазване за една година. Ако е, вземем е, стриктни мерки, ще повишим брутния национален продукт на Европа с 3,1%. Мерките са много важни. Моят апел към комисията и съвета е ускорете вашите мерки за борба с данъчни измами. Трябват ни конкретни мерки. Данъчното сътрудничество трябва да бъде поощрено между държавите членки и между Европейския съюз и Швейцария, например, и другите ни съседи. Какво означава това? Това означава, че ще ни трябва хармонизация на данъчно-правната основа. Е, само по този начин ще може ефективно да се борим срещу данъчните оазиси и укриването на данъци. Европа има задължения в Г20 там също сме се застъпили за ефективната борба срещу укриването на данъци. В противен случай, ако не действаме по този начин, ще загубим нашето лице пред гражданите и на международна сцена. Благодаря. Благодаря. От името на, на либералите госпожа Пилбао има думата. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз току-що чух мнението на комисията, е, е, за да се борим срещу данъчната измама. Аз мисля, че е, това е въпрос на социална справедливост, въпрос на мъжество, защото тези, които си плащат надлежно данъците, укрепват ценностите на солидарността е, която е основата на нашето съвместно съжителство. Аз мисля, че е, всички мерки, които се вземат, е, са необходими, за да се борим срещу данъчните измами. И мисля, че всички трябва да бъдат третирани на равна нога защото е, е, един регион, който има данъчна автономия, беше санкционирана, докато е, същото правило се прилага към цели страни, които обаче не бяха санкционирани. Трябва да се борим срещу подземния свят. Това е нова хоризонтална форма за избягване на плащане на данъци. И това води до нелоялна конкуренция. Трябва е, явлението да се изясни и да се вземат и ясни мерки, за да се борим срещу него. Трябва да насърчаваме и добрите практики, за да укрепваме ценностите, които изброих. Това са е, ценности на истинския гражданин. Ние трябва да се борим и срещу, конкурен... Е, срещу корупцията, която лишава от доверие държавния служител. Сега дувам думата на госпожа Гиголд от името на Зелените. Госпожо Гиголд, имате думата. Скъпи колеги, економическото положение не дава възможност, няма да се подобри скоро. Защо е така? Защото някои страни са против данъчно сътрудничество. Тези държави са данъчни обежища. В договорите ясно е посочено, че трябва да има единодушие по отношение на данъчните политики. С такъв тип предложения правилата ще бъдат разводнени. и няма да има никакви нови предложения, които да е, изискват повече дисциплина. Ако стратегията се промени, то тогава заложете по-строги мерки, заложете по-активно сътрудничество, така че да се а, е, премахне, премахнат тези единоборства между съвета и комисията. Следващия а, оратор. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисарю. В контекста на европейската економическа криза този въпрос е от изключително важно значение. Въпросът свързан с данъчната политика. Ние носим отговорно към всеки един дънокоплатец. Основният фактор, който застрашава дохода на на гражданите във всяка една държава членка, това е укриването на данъците и използването на данъчните обежища. Важно е да се справим с тези порочни практики. Важно да има правила, които да гарантират събирането на данъците и да предотвратяват укриването им. Съвета и комисията трябва да пристъпят към решителни действия, чрез които да се разрешат проблемите, свързани с събирането на данъците и укриването на данъците. Трябва да се гарантира една функционираща данъчна основа и това да стане без да се увеличават данъците. Корнелис Делнк има думата. Господин председател, Знаете ли, че IKEA всъщност е холандска фирма? Точно както е и е първоначално италианска, кока хола е, работи в Гърция, големия португалски е, супермаркет е, Джеронимо Мартин също е холандска фирма. Всички знаем, че тези фирми съвсем не са холандски. Те работят на други места, но просто използват административни трикове, за да поддържат седалище в Холандия. Това е защото там са по-изгодни данъчните условия. Те подписват специални споразумения с властите и така избягват голяма част от данъците. Не е ли шокиращо, че многонационални фирми могат да избягват данъците по подобен начин, без е, това да без да се взема предвид, е, че гражданите навсякъде в Европа страдат от затягането на коланите. това трябва да имаме по-ясни правила и по-конкретни правила за балансовите отчети страна по страна. Трябва да има прозрачност за споразуменията, данъчните споразумения и да има сигурност, че тези споразумения няма да се използват за избягване на данъци. Надявам се, че комисията ще подкрепи това. Благодаря госпожа Подимата. Благодаря, господин председателю. Ние поехме инициативата за тази дискусия, защото смятаме, че е важно да се премахнат тези прочни практики, свързани с укриването на данъци. Трябва да се създаде една европейска е, стратегия, която да ни изведе от кризата. Укриването на данъците и злоупотребите с е, данъци води след себе си големи е, загуби. Важно е, е да се задълбочи общата ни политика, без е, да се а, трябва да се координират и да се хармонизират данъчните политики на държавите членки. Държавите членки трябва да се ограничат в промените в своите данъчни политики. Не става въпрос за отделните държави членки, става въпрос за наше отношение към други държави, например като Швейцария. Швейцарците държат все още на банковата си тайна съвета и а, комисията не направиха нищо, обаче да предотвратят а, това, нито пък предприемаха някакви мерки, за да се справят с а, тези практики. Благодаря, господин Болман. Благодаря, господин председателю. Съвета каза, че ще се застъпи за това да има европейски мандат, да се преговаря с комисията. Да, това е важно. По този начин ще видим по какъв начин комисията ще преговаря с Швейцария и с други. Да, обаче от друга страна колегите казват, че ние трябва да заложим на засилено сътрудничество. Попитайте, попитайте обществеността, Попитайте немското правителство, френското правителство, защо не са го направили до сега? Защо у дома си те говорят гръмки думи, а не поемат инициативата? И отговорете ам, а, открито защо Съединените щати може да оказва натиск върху Швейцария а не както немското правителство, което каза, ми нарете това, което го правите. Как, какво правят друго ам, американци, това, което не правят европейските страни? Нека да кажат Съединените щати как подхожат, така че да се получат и европейските държави. Сега към спонтанните изказвания госпожа Басеско. Благодаря, господин председателю. Неплащането на данъците води до важни економически загуби. Всъщност, функционирането на институциите на една държава е застрашено, както и националната сигурност. В Румъния цифрата на неплащане на данъци е 33% от брутния вътрешен продукт, т.е. ние сме под средното за Европейския съюз, което е 40%. Знаем, че Холандия е против присъединяването на нашата страна към шенгенското пространство заради корупцията и измамата. Но в пристанището на Роттердам пратка от цигари на стойност 15 милиона евро, 40 милиона къса, беше заградена, задържана в продължение на 4 дни, без да бъде открита от компетентните власти. Това нямаше да бъде възможно в пристанището на Констанца. Благодаря, видях син картон Искате да зададете въпрос на Елена Басеско ли? Вижте, искам да кажа следното. На комисаря. Гърция има големи проблеми, това го знаем, но от друга страна знаем, че швейцарските е, банки, председателят на английски. Имате думата за да зададете въпрос до друг евродепутат който току-що се е изказал. Затова не мога да ви дам думата. Не, не, е. процедурата е такава на спонтанни изказвания. Благодаря ви. Teraz bardzo proszę pan poseł Janusz Zemke. Господин Януш Земка. Отож я бим хотел подкресить с цяло моцо. Уважаеми господин председателю, искам да подчертая, че във връзка с финансовата криза в Европа. Много държави членки искат сега да ем, увеличат данъците. Това обаче е погрешна стъпка. Трябва да се стимулира економическия расте, защото с увеличаването на данъците това няма да се постигне и няма да се създадат нови работни места. Трябва да се подобри начина по който се събират данъците и ем, да се подхожда по строго към тези, които злоупотребяват с плащането на данъци. Като слушах дискусията днес, се обезпокоих, защото не се предприемат решителни мерки. В това финансово състояние, в което се намира Европа, имаме нужда от много повече а, действия. Сега господин Кълбеч. Благодаря, господин председателю. Темата е много актуална. Укриване на данъци. И ам, данъци, които не могат да бъдат събрани. Не трябва тук да говорим само за някакви химери, трябва на практика да проверим дали нашите процедури са ефективни, защото ако не подходим по този начин, европейските граждани ще изгубят доверието в нас и не само гражданите, а и европейските предприятия. Тази инициатива е много добра, защото тя ще доведе до. Ам, преразглеждане на двустранните споразумения. Ще бъдат проверени също и правомощията. Важно е, е да се отстранят е, пропуските, свързани с е, паричните средства и данъчните разпоредби. Сега за една минута госпожа Вертман. Мерките срещу укриването на данъци, злоупотребите с данъци е важно, защото около, около 1 милиард е загубата на средства следствие на такива практики. Трябва да има по-голяма прозрачност в държавите членки, трябва да има и по-засилено сътрудничество и най-вече като а, се спазва член 56 от а, ИФАО. Сега господин Папало. Благодаря, господин председателю. Един процент от европейския брутен вътрешен продукт според преценките и анализите се губи при данъчни измами. Това ще рече 1 милиард евро. Две трети от държавите членки на Европейския съюз не успяват да получат по-голяма оценка, по-висока оценка от 5 върху 10 за борбата си с данъчните измами. Съвсем малък е броя на държавите членки, които успяват да се борят ефикасно. Тоест, проблемът има общо европейски размах. Искам да се е, спра на въпрос, който вече беше е, засегнат е, от колегите. А именно управлението в електронен режим. Електронното правителство и управление. Има 1 милиард предвидени за Гърция за тези цели и искам да попитам дали тези средства не могат да се използват за други цели по-добре, например за борба с данъчните измами. Благодаря, господин Шемета. Господин председателю, почитаеми евродепутати, това бе много градивен и съвсем навременен диалог. Изслушах внимателно различните изразени позиции и се чувствам окоръжен в решимостта си е, да предприема по-нататъчни действия за борба с данъчните измами, неплащането на данъци – Държавните и правителствените ръководители ясно са заявили значението, което придават на конкретните действия в тази сфера. Трудността е това политическо желание да бъде превърнато в реални политически действия. Ефективните данъчни системи изискват много те трябва да бъдат добре разработени, ефективно контролирани и е, здраво управлявани. Това са елементи, е, върху които всички държави членки трябва да разсъждават допълнително. Освен, че ще мислят е, за традиционните опасения на Съюза във връзка с трансграничните проблеми на данъчното облагане. Смятам, че сега имаме възможност в европейското полугодие тази година да поставим въпросите, за които говорим тук, в центъра на е, програмата за економическо управление. И аз е, много силно ще настоявам на това през едните месеци. Имам два важни приоритета. Първо, искам да направя така, че комисията е, да се отчете пред Европейския съвет през юни като даде една надежна основа за по-нататъчна работа. Важно е да мобилизираме финансовите министри за работа по тези важни въпроси, свързани с данъчното об... неплащането на данъци и данъчните измами. Второ, ще доразвие идеите си през едните месеци за инициативата, която планирам във връзка с данъчните оазиси и агресивното данъчно планиране. Днес ми дадохте много идеи. Споделихте много опасения. Мнозин от вас споделиха и споменаха за споразумението с Швейцария. Аз очаквам резултата от усилията на датското председателство да приключи работа по този въпрос и да открие пътя за комисията за преговори с Швейцария, което ще даде възможност на нашите държави членки да е, съберат заслужени постъпления. Някои от вас е, говориха за агресивното данъчно планиране. Това е също въпрос, включен в програмата на комисията за настоящата година. Ще излезем с съвсем конкретни инициативи за решаване на този проблем. Обмен на челни примери от практиката. Да, това е прекрасно. Имаме е, група е, за данъчна политика и е, на този форум каним държави членки да споделят най-добрите примери от своята практика, така че те да могат да бъдат използвани и другаде. Господин Булман постави въпроса за това, че Съединените щати са умяват да се борят по-ефикасно с данъчната измама. Аз не бих се съгласил, че ние действаме по-зле от САЩ. Всъщност ние работим в много тясно сътрудничество с САЩ за утвърждаване на стандарти при обмен на информация в глобален мащаб. И се надявам, че това сътрудничество ще даде добри резултати не само в отношенията ни с Швейцария, но и е, в взаимодействието ни с други трети страни. По тези въпроси ще поддържам контакти с всички заинтересовани и е, ще се е, опра върху резултатите от сегашното обществено допитване за е, недопускане на двойното данъчно облагане. Подкрепата на парламента е от основно значение за нашия напредък, както гледна точка на политическо ръководство, така и за подкрепа на законодателните инициативи на комисията. В заключение, господин председателю, много се радвам, че имах възможност да участвам в днешните разисквания. Ценя високо а, вашите а, мнения и очаквам а, бъдещите възможности да разискваме този важен въпрос. Благодаря. Бързо, пани komisarzu, в имени Раде, пан министър Вамен. Бързо, прошу. президент, Уважаеми господин председателю, som jeg mener tydeligt viser, Вярвам, че тези разисквания съвсем ясно показаха, че борбата с данъчните измами и неплащането на данъци е в сърцевината на работата и на съвета, и на комисията. Ние много държим на тази работа. Беше подчертано значението, което основателно се придава на темата. Искам също да използвам случая, за да благодаря на комисаря Шемета – за това, че е, направи преглед на това, е, което върши комисията в тази сфера. И искам да кажа от името на датското председателство, че отдаваме огромно значение на сътрудничеството ни с комисията и с комисаря. В първото си изказване посочих, че е, има множество спогодби, е, предмет на е, разисквания съвета. Резултати ще очакваме в близко бъдеще. Беше е, засегнат и въпроса за Швейцария. Датското председателство настоява на бързото получаване на мандат за водене на преговори с Швейцария, председателството в сътрудничество с държавите членки, комисията и парламента ще се постарае максимално да ускори развитието на този процес. Е, ще направим е, необходимото, за да регистрираме осезаем напредък по този въпрос е, защото тук се надяваме много бързо да получим и резултати във вид на постъпления които да помогнат нашите финанси. Ще очакваме внасенето и на съответни проекти от комисията, така че съветът да може да се занимае с тях. Благодаря ви за това, че включихте тази точка на толкова важно място в своя дневен ред. Датското председателство ще положи всички усилия, за да допринесе за това борбата с данъчните измами да остане централна тема в Европейската програма. Това е важно за нашето общо благоденствие, за нашата обща Европа. Благодаря ви. Беше внесена резолюция по тази точка. Приключваме Дебата по тази точка ще бъде гласувана в четвъртък от 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е